Good morning, everybody. If I could bring the meeting to order again. Добър ден, ако обичате, нека да започнем с съобщенията на председателя и назначаването на докладчиците и докладчиците в сянка. Това решихме с нощи на заседанието на координаторите. И започваме с назначаването на докладчици за основните законодателни доклади директива е, за инфраструктури за альтернативни горива. Е ЕНП взима доклада. Предложение за регламент, отменящ регламент 1192 за общите правила за нормализиране на ситуацията на железопътните предприятия. ГУЕ взима този доклад. Регламент за агенция за железопътния транспорт, отменящ. регламент 881, отива за консерваторите и реформаторите. Предложението за регламент изменящ е, регламент 1370 за пазар на вътрешни пътнически услуги отива в НП. Предложението за директива изменяща 34 от 2012 за единно европейско железопътно пространство и отваряне на пазара за вътрешни транспортни услуги, ЖП услуги и управление на железопътната инфраструктура се дава на социалистите и демократите. Предложението за директивата за операционната свързаност на железопътната система в Европейския съюз се дава на АОДЕ. Предложението за железопътна безопасност отива при зелените. Незаконодателните доклади, предложения за решение на съвета, разрешаващо на страните членки да подписват, ратифицират или да се присъединяват към споразумението от 2012 за прилагане на разпоредбите на протокола, свързан с Торемалино и Конвенцията за безопасност на мореплавателните съдове, се дава на АОДЕ. Staff... Работният документ на комисията за оценка на директива 90-92-62 за моторни превозни средства. Това е работен документ на комисията, няма решение по него. По становищата, съобщение от комисията за економически и социален комитет, за плана за действие предприемачество от 2020 нямаме е, действия по това. Система, споделена система за информация за околната среда, нямаме нищо. Каст 2020, план за действие за устойчива автомобилна индустрия в Европа, ЕКР, становище и 2014 е, бюджета секция 3 комисия Зелените ще бъдат докладчици по системата за ротация на докладчиците по бюджета. Координаторите пред... предписват да не предприемаме нищо по комуникацията за чиста енергия, за пакета от законодателство за, желез... за железниците и съобщенията, които са свързани с останалата част от пакета за железниците мини изслушването за инциденти по пътя има предложение и предлагаме да го направим преди подаването на предложение от комисията. Ще има, е, направили сме две изследвания за за социалните и работни условия на превозвачите на дълги разстояния. По, коми... по процедурата по комитология има две писма от януари, е, номер 2 и номер 3 от февруари. Бяха разгледани. По точка разни се реши да се отложи заседанието от 7 март и, и там има само две точки в дневния ред, така че на 18 и 19 март ще ги разгледаме. Тоест, повтарям, на 7 май, засед... март, извинете, заседанието на, комисията, на нашата комисия се отлага и двете точки от дневния ред ще бъдат обсъдени на 18 и 19 март. За разтоварни, пътно-разтоварни работи искаме пояснение за приложното поле. Ще се подадат изменения в пленарна зала, т.е. има предложение за това. Аз предпочитам да, а, предлагам да не го правим. Това са съобщенията на председателя от заседанията на координаторите всички доволни ли са? Нещо има ли което да коментирате? Не, благодаря. И сега преминаваме към следващата точка от а, е, е, дневния ред. Електронно гласуване за спирането на часовника по схемата за търговия с емисии за, въздушно, за авиацията. За момент ще прекъсна и ще продължим. Can we check whether the system's working? Нека да проверим дали работи електронната система за гласуване. Е, пробвайте, отворена е системата в момента за проверка. Гласувахте ли всички? С това слагам край на гласуването. Добре. виждам и с удоволствие ви съобщавам, че от НП няма повече членове. Това е голяма новина. Нали е ясно, че от никъде не идват повече гласове? Добре. Нека да започнем тогава. Ще има малко по-нататък едно устно изменение. Дитер? Извинявайте, не си намирам картата. Добре, господин Кокс. Ще му отчетем гласа, стига да не надхвърли лимита. Изменение 6. Госпожа Уилс за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. Господин Кофи Галър за. Против въздържали се, отхвърля се. 21 Фостър и други за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 22, моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Господин Кох е за. Край на гласуването. Приема се. Член 2, първа линея, изменение 24 и 16 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Госпожа Диверък, имате устно изменение, доколкото разбирам. Благодаря. Right. Is that, do you still not want to hear it first? Искате ли да чуете все пак устното изменение? Нямате никакво извинение. Кристин, може да го изчетете, но така или иначе има възражение срещу него. Прочетете го и тогава ще отбележим, че има възражение. Мерси, Благодаря, господин председател. Както казах с нощи, искам да внеса устно изменение по точката, която обсъдихме вчера след обед, защото смятам, че е недопустимо да се е, санкционират операторите, които са се съобразявали с е, мерките. Ние променяме правилата, но защо те трябва да плащат? Така че тези въздушните авиокомпании са придобили вече международни кредити, като са смятали, че може да ги използват в Европа. Някои от колегите казаха, че трябва да бъдем твърди спрямо трети страни и затова ви предлагам следното изменение, което би трябвало да ни обедини да бъдем абсолютно без компромисни до 2000, края на 2013 година, а ако не се постигне никакво а, съгласие до операторите да могат да използват тези кредити, за да не се стигне до чиста загуба. Така че това е моето устно изменение, което според мен ще е, около което ще се обединиме. Все още ли продължавате да възражавате, господин Кок? И ли да разгледаме пред, пред, първоначалното изменение 25. Така че, за, заедно ли гласуваме тези, които са за, против, въздържали се. Нека да провериме. Значи двете изменения се гласуват заедно. Моля да провериме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Господин Гок е за. И значи са прияти. Компромис едно за против. Въздържали се, приема се. Сега. 300. Госпожа Хитендарк, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Първо, разделно гласуване. Гласуваме първата част. Целият текст без думата only сам. За, против, въздържали се, приема се. И сега втората част с думата only. Също през отвърда се. Второ изменение за против въздържали се, приема се. 9 за против, въздържали се. Отхвърля се, Десето за против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 отпада, защото приехме 21 и 23. Сега 13 за, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Всички ли гласувате? Господин Кок е за. Край на гласуването. Приема се. Трети компромис за против, въздържали се, приема се. 17 за против, въздържали се. Приема се 19 за, против, въздържали се. Приема се четвърто за, против, въздържали се. Приема се 20 за, против, въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувате? Господин Кок. Край на гласуването. 34 за, 1 против, 6 въздържали се и поздравявам докладчика. И така, следващата точка от дневния ред – условия за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили. Това е проект установище. на господин Рубил. Yeah, ah, Mrs. Du, sorry, Mrs. Rubel. Госпожа Рубио, извините. Благодаря, Брайан. Es en mi segundo apellido, como sabes, en... Не, не се казвам Рубиел, аз, аз се казвам Кардиазабал. Знаете, че е, в Испания ние взимаме имената и на майка си, и на баща си, но вече се казвам само Гуардия е, Гвардиазабал. Е, просто другото беше по-лесно за произнасяне, разбирам ви. И така, както каза Брайан, днеска внасяме проекто становище, в което трябва да се определят нормите на стандартите за емисии, нормите за емисии на CO2, т.е. 95 грама на километър. разполагаме с, с цифрите. Смятаме, че този, тази цел е амбициозна, но при всички случаи достижима. Аз внесах 20 изменения в проекто регламента, който може да се разглежда в 4 части. Първо, какво ще стане след 2020 година? много дълго обсъждахме проблема. Дали не трябва да има цели, които да си е, поставиме след 2020 е, година. Имаше е, много разнопосочни мнения. Вярно е, че не разполагаме с достатъчно информация, не знаеме какви ще бъдат е, е научно-техническите постижения, но същевременно в момента ние определяме нормите за упражняване на контрол. Сега, може би не е, е целесообразно да си поставяме точни цели, но поне трябва да очертаеме насоки. Защото ако нямаме насоки след 2020 година, просто няма да достигнем нищо. Знаете, че автомобилостроенето е, е, е една съвкупност от предварителен проект е, индустриални концепции и създаването на е, прототипи. Така че са необходими горе-долу 8 години за създаването на нов е, модел. Така че междувременно трябва да имаме насоки. Ако няма, не постигнем споразумение до 2020 година, то поне трябва да имаме общи настайки. Така че аз мисля, че трябва да определим известни цифри до 2025 година в порядък от между 65 грама до 75 грама. Това би било целта, която можем да поставиме е, да си поставиме, за да може автомобилостроенето да вземе предвид тези наши цели. Сега кредитите. Комисията а, предлага въвеждането на премии за автомобилостроенето, за да може производителите, които произвеждат леки автомобили, чието емисии са по-малко от 35 грама между 2020 година и 2020 2023 година да получат премии. Мисля, че това е добро решение. Трябва да насърчаваме тези, които ще инвестират в новите технологии за постигане на тези цели. Същевременно с тези кредити или бонуси не само ще насърчиме производството на новите автомобили, но ще насърчиме също така и научно-техническите изследвания. Същевременно обаче трябва да не забравяме, че са необходими и санкции за тези, които не се съобразяват. Европа трябва да е, не е, изостава, например, спрямо Съединените САЩ. Штати трябва да в Съединените щати е определен броя на леките коли, които, чието емисии трябва да бъдат по-малко от дадена цифра. Но ако ние не, не предвидиме санкции, просто ще има изместване на производството извън Европа трета група изменения. Измененията свързани с показателя за полезност. Маса срещу отпечатък, така както го наричаме. Това според мен е един също основен компонент. Фактора маса трябва да бъде вземе предвид и до 2025 година това трябва да залегне като показател. Това всъщност е разликата между отчетените емисии на въглероден блокис и реалните емисии. Тъй като намаляването на емисии не винаги се, се дължи на а, техническите специфики на, на дадена лека кола, т.е. потреблението на дизел, бензин, е доста по-различно от е, е, нормите, които са е, записани в техническите спецификации. И на практика не се постигат е, е, целите, които сме си поставили. Затова е, моите изменения имат за цел един по-ефективен контрол на емисиите, по-добро отчитане на реалното количество емисии за да, за да можем да, имам, да разполагаме с точни данни по емисиите. За това и сроковете трябва да бъдат определени и да можем да упражняваме ефективен контрол на количеството емисии. Няма, ще ви спеста техническите подробности до вторник имате възможност за внасене на изменения. След като получа всички изменения, ще се опитам да ги обедина в компромиси, за да можем да се обединим около консенсус. Благодаря. Така че сега искате да вземете думата от на господин Фос. Колега Флоренс Вир. Благодаря. Колегата Флоренс ще дойде също, но искам да направя някои коментари от мое име. Нека първо да благодаря на докладчика за свършената работа в рамките на нашата комисия и трябва да кажа, че работата по намаляване на емисиите от леки пътнически автомобили е изключително важна. Трябва да гарантираме оставане на производството в Европа. Обаче, ако желаем да насърчаваме научно-изследователската дейност и развойната дейност, трябва да поощряваме автомобилостроенето в Европа. Затова трябва да се намери точният баланс между целите, които си определяме за намаляване на емисиите, е, от една страна и технологическото развитие от друга. трябва да ви кажа, че в дългосрочен план е, изпитвам известен скептицизъм. Трябва да видим кои от е, е, кои кое е възможно в областта на технологиите и да, се, да, да адаптираме целите си за намаляване на в зависимост от това развитие. По отношение на кредитите, премиите, всички стимули, за които говорихме, така както са предложени от е, комисията, мисля, че е, подобрихме формулировката. Тези кредити са предназначени само за определен брой автомобили 1,3%, но трябва да знаем, че ако няма достатъчно стимули, е, нещата няма да потръгнат. Трябва да помислим и за други е, стимули за в бъдеще. Мисля, че суперкредитите трябва да бъдат като, да служат като възнаграждение за всички автомобилостроители, които поемат да създават екологосообразни моторни превозни средства. Когато дойде Калхайн в Флоренс, той ще направи своя коментар. Благодаря, госпо... госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на докладчика за работата. Тя е свършила една много сериозна работа и ние трябва наистина да постигнем екологосъобразно, екологосъобразна автомобилна индустрия, както казаха преждеговорившите, обаче не трябва да попречим на конкурентоспособността на а, европейските компании. Що се отнася до дългосрочните ни цели, да, добре е да си определим такива цели, но ми се струва, че в предложението си комисията отивам твърде далеч. Разбрах мотивите на докладчика ни, желанието да се дадат на, на общи насоки на развитие, но смятам, че на този етап в момента е твърде рано да се задават нови параметри трудно е да се дадат окончателни цифри до 2020 година. Технологиите се развиват и а, може да се сблъскаме с изненади. По отношение на стимулите, на суперкредитите, а, да, те са уместни, но трябва да бдим те да се разпределят справедливо между всички автомобилостроители в Европа, да не се привилегироват е, един вид автомобили, големите автомобили спрямо по-малките. Е, разбира се, е, стимулите могат да бъдат обвързани и с санкции, но трябва много внимателно да прилагаме тази система, да гарантираме прозрачност и е, отпускането на кредит или налагането на санкции да е обвързано точно, конкретно с количеството емисии въглероден двуокис. Това е в крайна сметка нашата цел. Съгласна съм с предложенията за изменения. Може би ще внесем още няколко изменения, но сме съгласни с общо зададената линия. Господин Зеля. Благодаря. Да, аз ще говоря от името на докладчика в Сянка на Роспах. Първо, благодарности за докладчика. Много сериозен принос имахме и нашите колеги. Ние подкрепяме предложението да се преодолеят разминаванията между отчитането и реалните емисии, особено за пътническите автомобили и леките товарни автомобили. Ще имаме, вероятно, разделитни, раздел, различия в мненията за леките автомобили, изменения 17 до 20 и суперкредитите, изменения 20 до 27. 35 грама на километър. Е, докладчикът в сянка не подкрепя целта за 2020 да бъде определена от сега. Смятаме, че това трябва да стане в края на 2014 година. Това е нашата позиция, но ще бъдем много конструктивни. Благодаря, господин Тейлър, за зелените. Благодаря. Много благодарности за докладчика, за това, че започнахме. Присъствах на заседание на докладчиците в Сянка. И там е, се говореше, че всяко намаляване на нормата, грамите за CO2 на километър ще подкопае и постигането на общите цели за намаляване на въглеродните емисии. И когато се говори за определяне на нивото на тези емисии в бъдеще, смятам, че ние трябва по-скоро да засилваме мерките, защото по този начин ще подпомогнем и целият процес на намаляване на емисиите, което в края на кращата се опитваме да направим. За това ми се струва, че трябва да има завишени цели, но изразени в цифрово из, измерение 80 грама на километър за колите и 118 за лекотварните автомобили. Смятам, че това са постижими цели. Смятам, че трябва да бъдем смели в политиката, това е опасно, но трябва да бъдем смели и амбициозни и да определим, е, определим целите чак до 2020, за да може индустрията да се позове на нещо реално, когато е, работи асоциациите, с които съм разговарял, коменти професионалните представители на отрасъла твърдят, че някой трябва да финансира тези действия. Ние смятаме, че това трябва да са те самите на принципа за мерсителя плаща. Разбира се, тази индустрия предоставя много необходими работни места. Ние имаме нужда и от ефективни е, моторни превозни средства, но в край на кращата в момента се вижда, че производителите правят много сериозни печалби и няма да ги затрудни чак толкова да се, да се наложат едни по-амбициозни цели. Ако не се постигнат намаленията на емисии, в края на краищата всички ще бъдем пострадавши от тежките последици от климатичните промени. Това е духа, в който ще подадем изменения и евентуално ще подходим към гласуването. Господин Рике. Euh, господин председател, първо искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Аз наистина си смятам, че е много целесообразно включването на отпечатъка показатели отпечатък. Това мисля, че постепенното навеждане на този показател е много целесообразно, защото това отчита ставащото в автомобилостроенето и тестовете, които се провеждат от автомобилостроителите, неща, за които се говори много в последно време. Сега няма да говоря за 2025 година, разбира се. Трудно е да предвидим някакви цифри или суми за е, след 2025 година. Въпросът е, е следния е, трябва да следим отблизо научно-техническите научно постижения и да ги изразяваме в цифри е, в течение на времето. И бих е, искал обаче да внесе едно изменение относно разпределението на а, е, на, на тежестта, която ще понесат автомобилостроенето. Баси, стъпваме на данни от 2006 година, а междувременно разполагаме и с данни от 2009 година, така че би било целесообразно да включиме данните от 2009 година, за да направим изчисленията. Няма смисъл да е, включваме цифри, които вече не са актуални. Госпожа Фостър. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че се разбира от само себе си, че ние всички искаме да отбележим напредък, искаме да сведем до минимум замърсяването, доколкото е възможно включително и това от а, е, моторни преводни средства. Смятам, че работата, която сме свършили до тук е много конструктивна. Приветствам постиженията. Доста неща дойдоха от Комисията по околна среда. Там се прави изключение за най-дребните производители. Това е много важно. Много важен момент. А, що се отнася до нашия докладчик и е, становището на нашата комисия по транспорта, безспорно следва да се съгласим с е, коментарите е, за, примерно, целите за 2020 защото в момента ние говорим за съществуващите цели, а нямаме за цел да формулираме нови. Има подадени изменения с, с, с, по отношение на измерването на така наречения отпечатък. Е, не мисля, че в момента трябва да се занимаем с това, но е, някои от измененията са много лесни, няма проблем да ги подкрепим. Знаете и колко е, се люшка автомобилната индустрия в някои страни, в някои региони. Не би следвало да правим каквото и да било, което да поставя под е, заплаха автомобилната индустрия, примерно в Обединеното кралство. Смятам, че трябва да поставим едни реалистични цели. Именно това трябва да направим. Това и е възнамерявам. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви трябва да поставяме реалистични цели, да сме гъвкави. И аз съм много заинтересувана от това имам си специални причини. Зад всички е, идеи, които обсъждаме тук, е, лежат конкретни научни данни, анализи. И когато е, поставяме много често се поставят цели, а, които се заобикалят. Всъщност ние сме тук а, не за цялата автомобилна индустрия, само за една част от нея. Това, което правим, не засяга цялата автомобилна е, индустрия. Това е един е, сектор, в е, който има много нововведение, но някои а, изостават. Не можем да слагаме всички в един кюб. Защото ако направим това, това ще е в полза на точно на най-ретроградните, на най-консервативните. И ако продължаваме по този начин, никога няма да постигнем целите си и то в момент, когато най-сетне, лека по лека в Съединените щати е, започва да се пробужда съзнанието, правят се някои плаки стъпки. И трябва да се попитаме каква точно цел преследваме – Защо всеки път взимаме за заложници точно тези автомобилопроизводители, които са новатори в полза и облагодетелстваме най-консервативните? Нека да възнаградим тези, които внасят новости, които иновират. А, защото в противен случай, а, вместо да постигне напредък, ще се върнем назад. Когато използваме големи думи като гъвкавост, а, стимули и прочие, но, но е трудно един законодателен нормативен акт да се прилага, когато е, е гъвкав. когато обсъждаме и е, е, текста за е, товарните превозни средства, също трябва да отчитаме нещата в, е, така както стоят действителност. Благодаря. Thank you, Chair. Uh, I would like to thank, uh, Господин Сервама, благодаря. Благодаря на докладчика за усилената работа. Коментарите на госпожа Лихтенберг ме подтиква да кажа следното. Всеки път, като чуя думите научни факти, особено в изречение, ако не действаме сега, нашите деца в еди коя си година е, ще имат е, проблеми и тогава и аз имам проблем. Проблема ми не е в това, че трябва да изискваме по-добри показатели от автомобилната индустрия за околната среда и за самите показатели на автомобилите. Но аз лично нямам чувството, че нещата трябва да се вкарват в толкова емоции. Искам да бъдем рационални. Нека да направим това, което предлагаме за две години, да слагаме цели след, за след 2020 година, според мен е, както каза и господин Зиле, е твърде рано. Затова не мисля, че трябва да поставяме подобни изменения. От Генерална дирекция климатични промени от комисията, заповядайте. Благодаря. Благодаря на докладчика за проектотекста. текста. Нека да коментирам четирите въпроса, които повдигна той. За циклите за изпитания комисията определено смята, че потребителите трябва да имат по точния информация и за това работиме, за разработваме на е, изпитателна процедура. Тя ще влезе в сила през 2014 година и смятаме, че нововведенията, които въвеждаме процедурите, ще позволят да има по-точно отчитане на емисиите на колите. Въпроса за суперкредитите, нашата оценка на въздействието отчита, че е много трудно да се намерят е, стимули за въвеждане на подобни схеми, ако не се вкарат и е, лектоварните автомобили в е, схемата. Трябва да се търсят решения, които са технологически неутрални, за да може да се подпомогне и е, продажбата на съответното производство. Разгледали сме различни режими, които се предлагат и е ясно, че въздействието но предложената схема е по-малка от тази с високите коефициенти. За отпечатъка много подробно работихме, когато изготвяхме предложението. В момента действително не е ясно от кои параметри можем да се възползваме, защото в е, в зависимост от параметрите, отпечатъкът дава различна информация за това колко се намаляват е, емисиите. Трудно, вероятно, ще бъде да въведем една двойна система. Освен това е под проблем и качеството на данните, които се подават от страните членки. А целите за след 2020 това, което се предлага е много амбициозно, като годишен процент на намаление, много по-амбициозно от това, което сме постигали. Но е, оценката на въздействието показва, че е постижим. Разбира се, с настоящите технологии е, не винаги може да се постигне това, т.е. ще трябва да се търси елементи на хибридизация на автомобилите около 70 грама на километър за средно голяма цена е горе-долу неутрално по отношение на разходите и ползите от една подобна мярка. Благодаря. Докладчикът иска ли нещо да отговори? Благодаря, Брайан. Ще бъда много кратка, тъй като отбелязахме разно, известни разногласия в позициите и становищата, съгласно вижданията на отделните политически групи, и то по-специално относно а, отрязък от време след 2020 година. Целта е да се постигне някакъв баланс, т.е. да има намаление на емисиите, като същевременно не ощетяваме автомобилостроителите в Европа. Същевременно имаме Нещо имаме стойности между 65 и 75 или 70 и 75. 10 грама все пак това не, не, не е незначителна незначително количество емисии. Тези 10 грама всъщност показват какъв резултат можем да постигнем. И самите автомобилостроители са а, съгласни. Те трябва да инвестират, те трябва да постигнат а, известен технически напредък, за да приспособят новите превозни средства към целите, които сме си поставили. Но как, какви трябва да бъдат сроковете? Ако до 2018 година не разполагаме с е, точна информация и не сме определили точни цели за 2025 година. Т.е. ако нямаме едни а, е, точни постулати, то автомобилостроителите няма да могат да се съобразят с изискванията, тъй като са необходими 8 е, години за леки автомобили, до 10 години за товарни автомобили. Така че до 2-3 години трябва да се е, постигне някакво споразумение относно количества, начини за контролиране, методи за провеждане на контрол. И тогава, ако постигнем това, наистина мерките биха били е, ефективни. Знам че, не знам, че не е възможно да определиме точни стойности, но ние трябва все пак да очертаеме жалоните. Защото ако нямаме все пак едни ясни цели до 2025 година, просто няма да постигнем нещо. Ние трябва а, да а, Отправиме и предупреждение към автомобилостроителите да бъдат една и те ясно. Така че очаквам вашите изменения, за да можем да изработиме а, с консенсус, който да ни убеди. That the vote in the Transport Committee will be the 26th of March. Ние ще гласуваме на 26 март, а Комисията по колна среда ще гласува на 24-25 април. Так, още веднъж, крайен срок за внасяне на измененията 26 а, феврари, 26 март ще гласуваме. Следващата точка ще бъде разглеждана при закрити врати, така че много моля всички от тези, които не могат да присъстват на заседанието, да напуснат.